Good morning, friends. Uh, we'll... Добро утро, колеги. Започваме с гласуването. Надявам се, че сте си взели картите за гласуване и сте ги поставили в системата. Сега чакаме само господин Ленерс и господин Бекер. Е, е. We want them on board. And that means that we now start with the voting. И така започваме с гласуването. Започваме с въпроса с искане на устен отговор от господин Хендел по именно гласуване по Европейският фонд за приспособяване към глобализацията и Nokia Финландия по именно гласуване. Моля, гласувайте. Vote is still open, but now it is closed. Прекратете гласуването. It's one too many EPP and one... Един глас в повече от НДП и един глас в повече от социалистите и демократите. Okay, now. It's 49. Все още има един глас в повече от социалистите и демократите.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 Госпожа Длабайова. Госпожо председател, съжалявам, но не си нося карта за гласуване, но съм тук. Много се извинявам. Всъщност няколко човека не си носят карти за гласуване, но резултата го виждате на екрана. 43 гласа за, 3 гласа против. Можем да продължим с следващата точка за гласуване въпроса с искане за устен отговор от господин Хендъл относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот. Започваме с компромис за против, въздържали се, приема се. В такъв случай изменение първо, второ и трето отпадат. Изменение Четвърто обаче ще се гласува а за, против, въздържали се, отхвърля се. И така стигаме до изменение 15 за, против, въздържали се. Мисля, ще трябва да направим проверка. Изменени 15. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 36 гласа. Изменени 16 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка и по изменение 16. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. It's complicated. It's complicated. There are others who don't have their voting cards. Сложно е, защото и други колеги не си носят карта за гласуване. Okay. Paloma was in favor and... Paloma гласува за, а госпожа Добайова гласува против. В такъв случай резултатът си остава същият и Изменението е отхвърлено. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка и по изменение 17. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по проекта за проекто Устният въпрос с направените изменения. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се с 47 гласа за и трима въздържали се. Благодаря на докладчика, който не е тук. Но сигурно, че ще му предадете поздравленията. А сега продължаваме с Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот. Проекто резолюция. Започваме с компромис Б за против, въздържали се, приема се. Компромис С Извинете, изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. Искате проверка? Добре. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Извинете. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменени 62 за, против, нека да направим проверка на изменение 62. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 64 за, против,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 Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 78 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка по изменение 79. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 10 гласа. Изменение 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 81 за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше прието. Но нека да направим проверка на изменение 81. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. С 29 гласа. Изменение 84 за. Против. Въздържани се. Отхвърля се. Искате проверка? Нека да направим проверка. Изменение 84 за. Електронно гласуване.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 против, въздържали се, приема се. Изменени 94 за, против, въздържали се, мисля, че беше прието. Изменени 95 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 96 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 97 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 98 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 99 за, против. Нека да направим проверка. На изменени 99, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 110 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против. Нека да направим проверка на изменение 111. За всеки случай. Край на гласуването. Много се обърках. Защото бяхте прекалено единни. Това ме обърка. Компромис Г за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 117 за против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 120 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 121 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Приема се. Изменение номер 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, Нека да направим проверка. Изменение 12. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17 Отпада. Изменение 18 за. И то отпада всъщност. Не, гласуваме изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 и... Не, всъщност минаваме направо на изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Всъщност изменение 27 и 28 са идентични. Значи, всъщност трябва да гласуваме още веднъж, тъй като двете изменения са идентични. Сега гласуваме по изменение 27 и 28 заедно. За, против, въздържани се, отхвърля се. Изменение 29 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 29-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 31 гласа. Изменение 30 отпада. В такъв случай продължаваме с изменение 31 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 32 за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 против, въздържали се, приема се. Извинение 45 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме цялата резолюция с направените изменения. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 50 гласа за, 3 гласа против. Изпращаме поздравленията си на господин Хендел, който беше докладчик по тази проекта резолюция. Сега минаваме към следващата точка. practice, the big one is they have been informed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 128 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 129 за, против. Ще провериме 128. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте 128. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас.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 според мен е отхвърлено, но нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 134 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 135 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 за, против, въздържали се. Ще провериме. 137, моля, гласувайте. Край на гласуването. Имаме един глас повече от НП. Отхвърля се също с един глас. 138 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 139 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 140 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 141 и 142 отпадат. 143 3 трябва ли да го гласуваме? Да. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16 отпада. Не, ще трябва да гласуваме 16 за, против, въздържали се. Нека да провериме. Край на гласуването. приема се с 35 гласа. 144. Вече го гласу... Не, всъщност... Така, нека да... Да гласуваме 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да провериме. Моля, гласувайте 147. Край на гласуването. Отхвърля се. 148 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 трябва да го гласуваме за против въздържали се. Приема се. 149 отпада. Компромис хаш за против. Въздържали се. Трябва да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи в такъв случай трябва да гласуваме 150-то за против, въздържали се. Според мен е отхвърлено. Осемнайсто и 150 и първо гласуваме ги заедно за против. Въздържали се, приемат се. Добре, да провериме. 151. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 152 за против. Въздържали се. Приема се. 153 за против въздържали се, приема се. Добре, е да провериме 153-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 154, отхвърля се 155 за про. За против. Въздържали се, отхвърля се. 156 за против. Въздържали се прие. Отхвърля се. 157 за против. Въздържали се. Според мен е отхвърлен. 158 за против въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто и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 Отхвърля се. 164-то за против въздържали се. Отхвърля се. Компромис и за против въздържали се. Приема се. Компромис Жи за против въздържали се. Приема се.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 80 за за против. Въздържали се, приема се. Извинете. Той 80-то, нека да проверим. Моля, гласувайте край на гласуването. Да, заправи сте. 181 и 182. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 183 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 184 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис К за, против, въздържали се, приемат се. 22 са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 Отхвърля се. 1191 за проти въздържали се. Приема се. 192 отпада, 193 за проти въздържали се. Отхвърля се. 194 за против въздържали се. Отхвърля се. 195 за против, въздържали се, отхвърля се. 197 за против, въздържали се. Отхвърля се. 196 за против, въздържали се. Отхвърля се. 198 за против, въздържали се. Отхвърля се. 199, 200, 201 гласуваме ги едновременно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 203 отпада. 25-то, 204, 5 и 6 и 7 за, против, въздържали се, приемат се. Искате да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 208 за, против въздържали се, отхвърля се. 209 е оттеглено, 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, но трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край гласуването. Отхвърля се с 28 против. 212 за против въздържали се приема се, 213 за против въздържали се приема се, 214 213 да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, беше отхвърлено. 214 за против. Въздържали се. Приема с 215 за против. Въздържали се. Струва ми се, че да, но нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, прието е. 216 за против. Въздържали се. Приема се. 217 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 218 за против. Въздържали се. Приема се 219 за против 19 е прието, 220 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 221 за против. Въздържали се. Отхвърля се 222 за против въздържали се. Отхвърля се 223 за против въздържали се. Приема се 224. Отхвърля се. 226 за против въздържали се, отхвърля се. 225 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля. Гласувайте край на гласуване и прието. 227 отпада. 228 и 9 за против, въздържали се. Отхвърля се 230 за против, въздържали се. Отхвърля се 27 за против, въздържали се. Приема се. 231 отпада.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 против, въздържали се, отхвърля се. 36-то за, против, въздържали се, приема се. 37-но за, против, въздържали се, отхвърля се. 38-но за, против, въздържали се, приема се. 39-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за против въздържали се приема се. Пето изменение за против въздържали се. Приема се. Компромис С за против въздържали се. Приема се. Изменение 49 за против въздържали се, приема се. 51 за против въздържали се. Отхвърля се. 52 за против въздържали се. Отхвърля се. 55 за против въздържали се. Отхвърля се. 54 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 56 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 7 за, против, въздържали се. Приема се. 57 отпада. И 58 59 то за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се, поправя се председателката 63-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 64-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 и 65-то, гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то за против, въздържали се, отхвърля се. 70-то за против, въздържали се, приема се. 10-то за против, въздържали се, отхвърля се. 72 за против, въздържали се, Отхвърля се. 71 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Седемдесет и за против въздържали се. Отхвърля се. 75 за против въздържали се. Приема се. 76 за против, въздържали се, приема се. 11 и 77 отпадат. 78 за против, въздържали се, отхвърлят се. 79 за против, въздържали се, отхвърлят се. 80 за против, Отхвърля се. 79-то. 82-ро за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12-то. Приема се. Осемдесет четири за против въздържали се, приема се. 85 отпада. Осемдесет и шесто за против въздържали се. Осемдесет и седмо отпадане. Осемдесет и седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се. Трябва да провериме, тъй като не е съвсем ясно. Край на гласуването, да, отхвърля се. 89 за, против, държали се, отхвърля се. 90 за, против, държали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се. Компромис F. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Compromise F, sorry. Yes, compromise F. Компромис F. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. В такъв случай трябва да гласуваме 96-то за, против, въздържали се. Нека да провериме. Деветдесет Край на гласуването. 96 e отпада, ако компромис Е е прият. А Компромис Е беше прият. Грешка в списъка за гласуване. Нека да гласуваме отново електронно. 96-то изменение. Моля, гласувайте край на гласуване. Всички ли гласуваха? Приема се. 14-то изменение. Нехто отпада. Какво облегчение? 101. Изменението на господин Ролян. За страница 18. Adopted, so all falls until 101. Since we, uh, you voted in favor of Amendment 96, everything falls until amendment 101. Тъй като гласувахте за изменение 96, другите до 101 отпадат. А сега гласуваме изменение 101 на господин Ролян. За, против, въздържали се, приема се. Mm-hmm. 101 изменение е прието с голямо мнозинство. И сега гласуваме 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 105 за против. Въздържали се, приема се. Компромис Г за против. Въздържали се, приема се. И сега гласуваме цялото проекто становище с измененията, електронно гласуване по именно. Моля, гласувайте. Приема се с 41 гласа и благодаря на докладчика за отлично свършената работа. We proceed with the, uh, the vote on uh, the European structure. И така. Преминаваме към е, европейските структурни и инвестиционни фондове. Е, компромис А. Е, за, против, въздържали се. Приема се. За, против, въздържали се. Приема се. Трето изменение за. Не, не, отпада. А сега изменение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е, е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Сега ще извършим проверка по 33-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. Повече са гласовете против. 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис H или Х за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение за, против, въздържали се. Бих казала, че се отхвърли, но нека да направим проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас разлика. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Л. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, приема се. 49-то изменение отпада, а сега компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, бих казал, че се прие. 57 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н за, против, въздържали се, приема се. Компромис J. Е, за, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за. О, извинете, 67-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 68-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 69-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение от преамбюла за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение, е, съображение в преамбюла за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по цялото току-що променено становище, електронно гласуване, край на гласуването. Приема се с 45 гласа и 3 гласа против. И ние казваме благодаря на а, нашия докладчик. Имаме и едно проекто становище. Председателя прекъсва. Is it a difference? This 11 is postponed, yeah. and then we go to item 12. Yeah. Edouard Martin. Okay. Eh, трябва да уточня, че по отношение на точка 11 финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза, гласуването е отложено за 15 май в Страсбург. Така че ние приключихме с гласуването. И преминаваме към последната точка от дневния ред. А това е становище по темата превентивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и освобождаване от задължения. Ще помоля всички от тези, които напускат залата, да продължат с разговорите извън а, залата, за да дадем думата на докладчика Едуард А, Много ви моля а, да за тишина. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Давам думата на господин Марта. Господин Мартен, имате думата. Мерси, мадам президент. Благодаря ви, госпожо председател, чакам малко колегите да се успокоят е, и моля тези, които не се върнат от темата, да продължат е, разговорите си извън залата. Припомня ви, както ви вече казахте, че това е становище. вътрешната комисия е комисия по правни въпроси. По принцип, крайният срок за внасяне на изменение беше на 10 май в 12 часа на обяд, но тъй като работата в комисията по правни въпроси ще продължи по-дълго от предвиденото, аз предлагам да удължим и ние крайния срок за внасяне на изменения до 17 май на обяд, така и колегите ще имат възможност да внесат своите изменения. А сега по самото предложение Европейската комисия става дума за законодателно предложение и това, което ме притеснява е фактът, че работещите в предприятието се квалифицират като кредитори, като банка или като който и е бил друг притежател на капитал. И а, тази визия за предприятието ограничава самото предприятие само до финансовите аспекти и се съсредоточава само върху възстановяването на дадено предприятие в качеството му на финансово преустройство в участващите страни, без реално да се взимат предвид работниците. Впрочем, този подход води почти до идентифициране на кредитора и потребителя, като се подчертава в водния текст, който се колебае да прекрачи прага, но предвижда възможност неговото прилагане в сферата на потреблението. Или казвам с други думи, Оказва се, че кредиторите-потребителите са кредитори в един и същи смисъл, въпреки че това не се казва черно на бяло в положението на комисията. Това е основната му идея. Така че аз подобно своите изменения. На първо място се признае социалната отговорност на предприятието, която не може да се ограничи само до организирана мрежа от договори между предприемачи, собственици на капитал, замладатели на капитал, доставчици, клиент и работници. Но предприятието представлява социална организация, която произвежда стойност чрез индивидуалния и колективен труд на своите сътрудници и в това отношение работниците не могат да представляват клас идентичен на останалите съгласно класификация на Европейската комисия. Трябва също така да се даде възможност на работниците и на техните представители, които разполагат с нужните познания относно трудовата среда, да използват правото на предупреждение по економически въпроси, които те считат за бъдещи безпокойство. И в случай на безсрочно преструктуриране да участват равнопоставено с другите заинтересовани страни или кредитори. И преди всичко се предоставят на работниците и техните представители право и достъп до средства за анализ и консултации, от които в момента те са лишени. От моя гледна точка би трябвало също така да се вземат предвид и случаите, в които пенсионерите от предприятия, заплашено от изпадане в несъстоятелност ще бъдат потенциално засегнати. Тук давам за пример случаите, когато са засегнати спестовните схеми на предприятието или пенсионните фондове. В тези случаи пенсионерите би, е, предварително пенсионерите би следвало да се разглеждат като клас по смисъл на директивата. Европейската комисия приветства в своя воден текст положителното въздействие върху правото за информиране и консултиране. Това обаче би било вярно само ако тези правила се прилагат ефективно, което не е случая в момента. Припомням ви, че член 27 от Хартата на основните права установява правото на информиране и консултиране на работниците в предприятието. Ето защо от наша гледна точка е от съществено значение при срочното преструктуриране да не се отклонява от посочените принципи, но и дори да поставя в по-голяма степен акцента върху социалния диалог. Предложението на следващото становище мерки ще повлияят положително върху това право, като си има предвид, че те не засягат действащото законодателство на Съюза в тази сфера и освен това предвиждат право на засегнатите работници да гласуват по плановете за преструктуриране. В заключение, предлагаме нашите изменения да засилят 4 от 8-те предимства, установени в оценката на въздействие, а именно ефикасни възможности за ранно преструктуриране на дългове, улесняване на длъжника да продължи да извършва стопанска дейност по време на преструктурирането, увеличаване на шансовете за успех на плановете на преструктуриране и разбира се повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране на състоятелност и предоставяне на втори шанс. Това е моята визия за проекто за съгласно предложение на Европейската комисия, но разбира се, оставаме на ваше разположение за да чу вашите коментари и евентуално да подобрим текста. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Лопес Монтани. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за становището, което ни представи. Смятам, че това наистина е на добра основа за по-нататъчни преговори. И мога да кажа, че той представя много добре точно темите, които не вълнуват. Преструктурирането на дълга не може да преструктуриране не може да стане преди обявяване на И Това наистина е много несправедливо за онези честни предприемачи, които се сблъскват с проблеми. Също, също, също, същевременно в предложението на комисията е, може има така балансирани елементи и дават възможност на държавите членки да направят да предприемат мерки за превентивно преструктуриране и по, и по-специално нези, които а, имат трансгранични дейности. Моите изменения обаче а, ще бъдат в смисъла на предложението на комисията, които ми се виждат прилични. Но в крайна сметка нашата цел е да бдиме за запазване на, правилни, на добрите трудови услови като съще, съще, а не да защитаваме само интересите на предприятието, като същевременно обаче да дадем възможност на жизненоспособните предприятия да продължат и да имат вторци шанс. Ще обсъдиме също така въпросите свързани с правата на работниците, съгласна съм и с това, че работниците имат право на информиране, консултиране, както и да има възможност за подаване на сигнали относно състоянието на предприятието, ако това има последици за трудещите си. Сега имам известни съмнения относно финансирането на всичките тези дейности от страна на предприятието. Това ще струва много скъпо, особено ако предприятието е задлъжнено. Струва ми се, че трябва трябва да има възможност за известна гъвкавост, която да даде възможност на предприятията да вземат необходимите мерки. Ако не, ако не, не греша, през 2013 година General Motors имаше про, проблеми и след консултиране с работниците успяха да бъдат запазени всички работни места. Така че, когато работниците са съгласни, е, трябва да има възможност за известна гъвкавост в е, свързани с възнагражденията и преструктурирането на предприятието, но като цяло благодаря на докладчика за неговите предложения. Благодаря. Яна Сигнанска има думата. Справодайцови за предложени навръх стан. Благодаря на докладчика за представеното становище. Нека направя някои забележки във връзка с а, а, преструктурирането и процедурите а, във връзка с а, преструктурирането. 1,7 е, милиона работни места се загубиха в крайна сметка поради това, че не бяха постигнати споразумения между работодател и синдикати и работници и в крайна сметка не можахме да допринесем за подобряване на обстановката на заетост, защото 3 милиона работни места можеха в крайна сметка в последствие да бъдат на разположение на пазара на труда. Естествено, че Става дума за едни определени компании, които а, произвеждат определени а, м, продукти, които се търсят на пазара. Как точно може да се формира процеса на преструктуриране? А, как а, могат да се решат и въпросите на сайтите в предприятията работниците? Те трябва да имат право на консултации, на информираност е, е, по определени въпроси, които са пряко свързани с тяхното състояние. Когато предприятието е в тежко економическо и финансово състояние, заетите в него би трябвало да имат право да е, бъдат информирани и да вземат отношение по тези въпроси. В е, Словакия имаме такива предприятия, е, е, които <clears throat> са застрашени от изпадане в несъстоятелност и именно неправилни процедури, които включват и работещите в предприятието, във връзка с грозящата го несъстоятелност допринесоха за е, финансовото му укрепване и за е, запазване на работниците е, в редица от тези предприятия. Знаем каква е ситуацията в Европейския съюз в момента и би трябвало да обърнем особено внимание на именно тези въпроси. Когато става дума за преструктуриране са необходими определени действия, определени съкръщения в трудовото възнаграждение, в работното заплата и така нататък измененията, които предлага нашия докладчик, е, очевидно са добронамерени, но според нас те трябва да е, е, бъдат преосмислени от гледна точка на ползата за работещите. Предприятията не би трябвало да губят каквито и да било шансове за финансово укрепване и спасяване. Така че ще помислим по някои изменения, които ще предложим на останалите докладчици. Благодаря. Давам думата на колегата Шабо. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на езика на Сервантес. Защото съм убеден, че господин Мартен отлично разбираме, ще ме разбере. Сега ще се спра на по-общи въпроси и ще спомена отличната работа и на комисията, и на господин Мартен, на който благодаря. Наистина това е една отлична основа, за да навлеземе в повече подробности по-нататък. Това е един хоризонтален подход, който обхваща много аспекти. Аз съм докладчик в комисията ЕКОН. Но когато обсъждаме тези проблеми, 17 души участват в заседанията, защото а, наистина много аспекти се засек. Сега, нашата комисия трябва да защитим и благодаря на комисията за това, възможността да се запазат и създадат допълнителни работни места и да се а, избегне фалита и изчезването на предприятелния 200 хиляди, които спомена моята полска колега. Тук става дума предимно за малки и средни предприятия. Трябва да им предоставиме възможност да се възстановят, да преживеят кризата и всичко, което може да направим за това, ще бъде а, добре дошло. Тук има и, и проблеми с субсидиарността, тъй като раз, толкова са различни системите в различните държави членки, както и състоянието на нещата във всяка страна са много различни. В моята страна строителството в един момент придоби едни а, абсолютно гигантски, не, неизмерими а, размери и се стигна до спукването на балона. Но има и други аспекти на нещата и те са свързани с правата на трудещите си. Естествено, няма да, няма да приемеме да бъдат а, незащитени или потъпкани техните права. Но време, но... втория шанс. Еми, ако разбира се, това това не, ако това няма последици, отрицателни последици за едно и друго. Да, но Както казах, единственото, на, единственото, което трябва да бъде в центъра на нашето внимание е предприятията да не из, из, загиват, да не изчезват и, и съответно а, техните трудещи сте да имат, да могат да продължат да работят. Така че не, трябва да видиме да няма достатъчно строги мерки прекалено. Но Същ, същевременно трябва да, да, да, да постигнем наистина един наистина добър баланс, защото много често по-доброто е враг на доброто. И още нещо. Когато става дума за принципа на субсидиарност, мисля, че не става дума точно за това. По-скоро става дума за принципа на децентрализация. Да, всеки предприятията трябва да имат възможност на, да имат втори шанс, но същевременно начина по който се извършва това трябва да се приспособи към логиката на съответната страна. Не може да има един модел – всичко трябва да стане някакси в една естествена среда, която да отговаря и на действителността и да защитава интересите на предприятията и работниците си. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика за цялата работа, която свърши в защита правата на трудещите се. Не може предприятията да се преструктурират, без да продължат да плащат възнагражденията на трудещите си. И не трябва също така да отваряме вратите към спекулациите, като позволим на предприемачите да а, изчерпват план, фонда за възнаграждения за преструктуриране хар, хартата на основните права съд съдържа основни а, права, които много редко обаче се зачитат в процесите на несъстоятелност и преконструкция. Така че трябва да се наблегне на правата на работещите се, но, но трябва също така да се разяснат връзките между колективните уволнявания или намалява, съкръщавания на, и преструктурираните. Тоест е, да, да няма също така незачитане на правото на стачка и на колективно договаряне. Също, също така да се е, избегнат така наречените стратег, стратегически преструктур, преструктурирания за спасяване на, на предприятията чрез намаляване правата, възнагражденията и така нататък. С, с, с, също така да има мерки, които са свързани с а, несъстоятелните предприятия, които се поемат от работниците под формата на кооперативите и така нататък. Благодаря ви. Благодаря. Няма представители на а, зелените и на ЕФДД, господин Мартен. Благодаря ви, госпожо председател. При разглеждането на възможности за превентивно преструктуриране, възможности за втори час и увеличаване в ефективността на процедурите по преструктуриране, несъстоятелност и възстановяване. Всичко това е една много сложна тема. Според нас, проекто становището на господин Едуар Мартен съдържа много положителни аспекти и ние приветстваме добрите идеи на докладчика. Така, например, сме съгласни, че трябва да се вземат предвид альтернативните планове, предложени от работниците за спасяване на работни места, както и на правото за подаване на сигнали за нередност от страна на работниците. Бихме се радвали, ако докладчикът може да ни уточни измененията си, предложени по член 10. А по въпроса директивата, съжаляваме, че основните притеснения на комисия са свързани с кредитите, и тяхното обслужване. Съжалявам също така, че държавните помощи са споменати само в, в, в параграф 13 и по никакъв начин не са отразени в положението на Европейската комисия. Бихме искали да обмислим финансовите аспекти, свързани с това предложение, преди да стигнем до заключението дали ще подкрепим или не това тази проект директива на Европейската комисия. И накрая бих се радвал, ако обърне внимание на каскадните фалити и а, това кой се възползва от тях. Благодаря ви. Uh, uh, like Karpus, Госпожа uh, Карпус Карсея, може би и вие бихте взели за думата, макар и за ограничено време, кратки бележки. Да, благодаря ви. Благодаря на докладчика за проектостановището, както и на докладчиците в сянка за техните е, предложения и коментари. Е, бих искала да е, направя някои древни уточнения във връзка с предложението е, на комисията и намеренията. По отношение на работещите, ние в никакъв случай не нарушаваме действащото законодателство и не ограничаваме правата на работниците и служителите. Желаем само да дадем повече възможности на предприятията за преструктуриране, за укрепване на структурата на предприятието. И когато говорим за преструктуриране, имаме предвид най-вече малки и средни предприятия. Повече от 99% в Европа са МСП, малки предприятия. Е, те не могат е, да се е, възползват от наличните и уредени в законодателството процедури за преустройство. Собствениците на малките предприятия смятат, че отношението към тях е диспропорционално. Освен това, се опитваме да направим процедурата по-привлекателна за малки и средни предприятия – е, като е, има предложение за ограничаване на разходите е, а, и така, практически аспекти на процедурата по несъстоятелност са уредени, като при всички положения несъстоятелността не се разглежда като вариант при всички обстоятелства. Така че експертизата, която се предлага на малките и средните предприятия, е изключително важна. Собствениците на МСП е, могат да се възползват от е, е, консултантските услуги в такива случаи, без това да увеличава разходите за тях. Ние признаваме необходимостта от ранно предупреждение. Това е член трети Особено за МСП това е много важен момент. Включили сме, е, така да се каже, един минимален набор от принципи е, в преамбюла. Е, лансираме също тази идея за ранно предупреждение в случаите, в които се забелязват признаци на нестабилност и лицата, подаващи сигнали, могат да се обърнат към синдикатите, към други органи, които да помислят по техните сигнали. Всъщност съществуват дългогодишни традиции в това отношение и либерални традиции в националното законодателство на доста държави. Така че ние сме включили и разпоредби за лицата подаващи сигнали и ранното предупреждение, но без да предвиждаме задължителен характер за държавите членки на тези разпоредби. Това, което установихме е, че в някои случаи процедурите в държавите членки са твърде кратки 3 до 4 месеца, но в други държави членки има а, така правно уредени възможности а, а, и на практика а, процедурата може да се удължи до 18 месеца и до 2 години. Опитваме се чрез предложението на комисията да ускорим процедурата, да я стегнем. Максимумът е 11 месеца, но същевременно се дава възможност за гъвкави действия на държавите членки, така че те да могат да я съкратят до 3-4 месеца. При твърде съкратена процедура някои от етапите в рамките на националното законодателство вече няма да са, така да се каже, възможни и това обикновено е повод за тревога, защото ако е прекалено кратка процедурата, вече не, не може да се използва, така да се каже, експертно здание и да се потърси необходимият експерт и консултант. Струва ми се, че за момента това са моите най-общи бележки и пояснения по предложението. Ако имате конкретни въпроси, конкретни коментари по определени е, въпроси, свързани с досието, моля, обърнете се към нас. Благодаря на комисията. Давам думата на Едуард Мартен, докладчикът, както обикновено, има възможност да каже няколко думи накрая. Благодаря ви, госпожо председател. Ще направя няколко забележки. Не, не мога да отговоря на всички направени коментари и отправени въпроси. И ми се струва, че всички искаме да направим всичко възможно да избегнем изпадането от състоятелност на предприятията и това е нещо положително. Как да го постигнем вече е друг въпрос, но аз по никакъв начин не искам да налагам някакво единно мнение и тук а, съм а, съгласен с казано от представителката на Европейската комисия. Да, трябва да се вземат предвид националните традиции и особености, но не бива това резултатно предложение да отнема права, които вече съществуват в някои държави членки, като например правото на експерти и а, бърз коментар по отношение на разходите най- много малки, най-малките предприятия, малки средни предприятия с а, а, по-малко от 50 служители нямат такова право и трябва да се вземе предвид и тяхната позиция. Погледнете кои са държавите членки, които се справят сравнително добре в момента. Да погледнем Германия, това все пак е една държава, която има истинска политика на засилен социален диалог и преговорите е част от генетичното наследство, както на политическите партии, така и на синдикалните организации и на работещите. И през, по време на кризата, било то в Германия, било то в други държави членки, но тук искам да се спра конкретно на Германия. По време на кризата много предприятия със съгласието на техните профсъюзни представители взеха пре, решението да се откажат от част от възнаграждението си, дори за да спасят предприятията. Но а, в тези случаи законодателството се приспособи към усилията, предложени и приети от работниците. Така, например, правото за на частична безработица беше удължено в Германия до 24 месеца. Разбира се, това не е някаква панацея, но може в някои случаи да е избегне на състоятелност, когато предприятията са изпаднали в много затруднено положение. Каква е основната идея? Ами, когато се стигне до там, се налагат да се приемат подобни мерки. Мога да ви уверя, че работниците са готови да правят саможертви, когато знаят, че по предприятието наистина е изпаднало в изключително затруднено положение. И честно казано, кой по-добре от а, самите работници може да познава своето собствено предприятие и може да подаде сигнал, когато нещата наистина стигнат до кризисна позиция. И в заключение мога да ви кажа, че познавам поне десетина предприятия в Франция, където работниците подават сигнали за проблеми, свързани с загубата на умения. Тоест, всеки път, когато се пенсионира даден високо квалифициран служител, той не се заменя или много рядко се заменя с временно нет. Мога лично да ви кажа от личния си опит, че познавам немалко предприятия, и то немалки предприятия, които са изпаднали в несъстоятелност, защото не си дали сметка колко важно е да заместят уменията, които се губят с пенсионирането. И тук виждаме какъв е интереса на социалният диалог и как социалният диалог може да създава богатство. Така че не искам утре да се твърди, че синдикалните организации искат да да поемат управлението на предприятията. Но трябва да покажем как те, чрез много добрите си познания и на а, сектора, и на конкретното предприятие на равни нога, не защото са поели отговорността, но защото те могат да правят много повече предложения, колкото можете да си представите. Да същите тези, тези работници с синдикалните организации могат да вземат а, важни договорни с ръководството решение, съответното предприятие. Така че пак казвам, трябва да направим всичко възможно да избегнем фалита и когато даден предприятие е изпаднало в много затруднено положение, на него трябва да му се даде втори шанс. Мисля, че няма нужда да сочим с виновните, но всички сме ам, неясно са случаи на фалити, които са били органи... чисто просто организирани от а, дружествата майки. Вземете пример, с Катърпилър в а, Белгия. Всички специалисти доказаха, че фалитът на Катърпилър в Шарлеруа, Тюци просто беше инсцениран от дружеството майка, за да може да се оправдае изпаднато в несъстоятелност. Така че в тези случаи, когато правото, законодателството на държава членка го позволява, би следвало работниците на даденото предприятие да могат да се ползват от помощта на експерти. В противен случай вече няма да има лоялен диалог. Няма как работите да разполагат с, нужни, с същите економически познания като дружествата. Ако въпросът за лицата, подаващи сигнали за нередност, трябва да имат възможност да се здобият с информация там, където тя е налична. А много честно, за съжаление, най-вече при национални, мултинационалните компании, седалищата, където си имат решенията, са много далечени от а, самите производствени обекти. Благодаря ви за направените коментари. Разбира се, ще продължим да работим заедно. Белязах си предложенията и коментарите, които направихте. Благодаря ви. For... Благодаря ви. 10 май е крайният срок за внасяне на, на изменения. Не, не, коригирам се. 17 май. 17 май е точната дата. Да, по принцип беше проведен 10 май, но тъй като Юрий възнамерява да поработят малко по-дълго по темата, имаме повече време и аз предлагам да изместим крайния срок за внасяне изменения на 17 май в 12 обяд, ако нямат нищо против. Uh, не, не възразяваме е, да преместим датата 17 май по обяд е, край са на срока за внасяне на измененията на 12 юли ще бъде гласуването в е, обсъждането и след това през ноември на 20 и 21 най-вероятно ще бъде е, гласуването. И така, благодаря ви. През ноември следва и пленарно обсъждане и гласуване. И така, тъй като а, нямаме други точки и искания по разни, е, по точка разни, можем да закрием заседанието за днес. И така, следващото заседание на 29 и 30 май ще се види.